Okay, good morning. I think that... Uh, Добър ден. Не мисля, че всички колеги, които ще коментират първата точка от дневния ред, са тук, но има достатъчно колеги. Първа точка приемане на проекта на дневен ред. Имаме една промяна. Гласуването по доклада ГОЗЕС купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети. Този доклад няма да се гласува, защото Комисията по правни въпроси още не е дала своето становище. Значи ще изчакаме тяхната позиция и ще гласуваме след около две седмици. Мисля, че това няма да ни създаде затруднения. Най-добре да изчакаме позицията на Комисията по правни въпроси. Ще имаме малко повече време, съответно, за други точки по дневния ред. Ще променим естествено и времето за обсъждане на различните точки. Можем да имаме малко повече време за някои други въпроси. И сега първата точка по същество. Проекто доклад на Деркиан и Епинг, наречен статистиката за процедурата при макроекономически дисбаланси. Дирк. Благодаря, госпожо председател. През юни тази година комисията прие своето предложение за регламент за качеството на статистиката при макроекономически дисбаланси или процедурата ПМД. Идеята беше първо да има законодателство свързано с качеството на статистиката и след това по ПМД. Само, че европейската къща, европейския дом се гради от покрива към основите, а не обратното. Така че аз ще използвам така наречения картезиански подход при представянето на този доклад. Искам да кажа, че напълно подкрепям цялостната цел на регламента. Изключително важно е да се укрепи економическото управление в Европейския съюз и ето защо трябва да подобрим начина на наблюдаване на събираните статистически данни, когато става въпрос за ПМД. Тъй като казах вече, че се строи от покрива към основите, мисля, че този регламент трябва да се приравни към съществуващото законодателство, трябва да се превърне в липсващата плочка на мозайката. Ето защо предлагам рамката ПМД да бъде колкото се може по паралелна с цялостната рамка на събирането на статистиката. На първо място предлагам да се прилагат санкции само за страните, чиято валута е еврото, както е по ПМД рамката. На второ място, всяка една събрана глоба трябва да се прехвърля към Европейския механизъм за стабилност, а не към бюджета на Европейския съюз. Същото въжи и по ПМД. На трето място по отношение на правните основания. Разбирам, че член 338 от договора може и да не е достатъчен за налагането на санкции върху държавите членки. Ето защо съм включил едно съображение, в него се иска от комисията да обсъди възможността за допълнително правно основание, ако това се наложи. Например, член 121, параграф 6 от договора, който е свързан с економическото управление. Възоснова на това економическо управление стъпва и процедурата ПМД. Освен това, смятам, че регламента трябва да се синхронизира с съществуващото законодателство и практики в областта на европейската статистика. Няма намерение да открим Америка отново. Използвал съм текст от доклада на колегата Хуан Ньок – Докладът е посветен на европейската статистика. Например, по отношение на сътрудничеството между различните участници. Европейската система на статистиката и Европейската система на централните банки носят отговорност за изготвянето на статистика и за приравняване на съответните данни по ПМД. Както казва господин Ньок, много е важно да има взаимодействие между двете системи, за да се гарантира качеството на данните. Предполагам и предлагам комисията по наблюдението на статистиката да дава съвети и консултации в това отношение. Тази комисия има много голям опит, когато става въпрос за ПМД данни. Искам да заявя, че като част от европейската система на централните банки, Европейската централна банка играе много важна роля в този процес. Искам да подчертая обаче, че автономността на ЕЦБ засяга само монетарната политика. Ето защо ЕЦБ е институция като всички останали и трябва да отговаря на същите стандарти за прозрачност и отчетност. Що се отнася до прехвърлянето на данни към комисията, смятам, че регламента трябва да поясни какъв е процеса за прехвърляне на данни и за тяхното оповестяване. Предлагам да се включи следното. На първо място, крайна дата, по силата на която ще се използват данни от страна на Евростат към съответния индекс на постигнатите резултати. На второ място предлагам да има дата за публикуване на показателите за пред външния свят, за пред обществеността. Тук става въпрос за прозрачност. Що се отнася до така наречените мисии, и ефикасността на предложените процедури, смятам, че може да се подобрят нещата. Препоръчвам по-конкретно да се преименуват мисиите в държавите членки в посещения с цел диалог. Думата мисия за мен е объркваща. Тя носи военни и религиозни конотации. Аз съм протестант и в главата ми изникват разни мисионерски посещения. Смятам, че трябва да има диалог с цел контрол върху качеството. Това е нещо като партньорска проверка. А санкциите, от друга страна, се появяват само ако има разследване от страна на комисията и се оказва, че има преднамерено манипулиране на данните, преднамерено предоставяне на грешни данни. Това трябва да се спомене ясно. И накрая казвам, че Европейския парламент трябва да участва в целия този процес. Нашата комисия трябва да може да кани ръководителите на националните статистически институти и да организира с тях различни изслушвания. Очаквам с нетърпение работата и сътрудничеството с колегите и смятам и се надявам, че ще постигнем консенсус. Благодаря. Сега преминаваме към докладчиците в сянка от НП Херберт Дорфман. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога да се съглася с е, много от тезите на колегата Епинг. Естествено, е желанието за надежни статистически данни. Това е, е задължителна предпоставка за доброто функциониране на системата. Започваме обаче е, да строим сградата от покрива и сега е, дълбаем дупката за основите. Е, това не е опрек към докладчика, но по принцип това е подходът. За да могат макроекономическите баланси да функционират добре, ние сме включили в шесто пакета и изисквания по отношение на статистиката. Независимо от това, че е, подходът е малко отзад напред, е, смятам, че регламента е важен. Ще се спра на отделни точки, които докладчикът засегна току-що. Точната дефиниция на е, посещенията е, и на проверките по отношение на европейската статистика е, е важно изискване, така че да осигурим условията националните компетентни органи да предоставят е, статистическите данни в срок и те да бъдат с по-добро качество. Смятам, че регламентът трябва да бъде по-тясно свързан с другия регламент за макроекономическите баланси, който е включен в 6 пакета. Знаем, че в 6 пакета водихме много продължителни дискусии за правомощията на комисията и тя получи доста самостоятелност по отношение на набавянето на съответните статистически данни, както и критериите за макроекономическия надзор. Така че в съгласие с макроекономическия надзор трябва да възприемем един гъвкав подход по отношение на данните, свързани с процедурата за макроекономическите дисбаланси и баланси. Държавите членки е, и то всичките 28 държави членки би трябвало да бъдат е, третирани равноправно, справедливо, да няма е, две категории в това отношение. Смятам, че това е, е разумно изискване, тъй като качеството на макроекономическите е, данни въжат е, за всички, независимо от това дали става дума за силни економически мощни държави с достатъчно капитал или такива, които са в еврозоната и други, които не са в еврозоната обратното мнозинство в връзка с системата за гласуване ми се струва не най-доброто решение. Би трябвало да има двустепенна система. Първо едно предупреждение, предоставяне на достатъчен срок, макар и много кратък срок, за да се поправят е, нередностите и след това вече налагане на санкции. В е, това отношение трябва да съобразим санкциите с тези, които сме предвидели в 6 пакета. Ролята на Европейската Централна банка. Да, споделя мнението на докладчика, че когато става дума за статистически данни, ЕЦБ е е, не може да се крие зад е, така, приказките за поверителност. Не. Контролът на статистическите данни, а и предоставянето на необходимите статистически данни и свързаната с тях прозрачност е, би трябвало да въжат с пълна сила и за Европейската Централна банка. В заключение ще благодаря на докладчика за това, че намерихме пътя за едно разумно решение. Благодаря. Колегата Ханбан Нюнг от името на социалисти и демократи. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на докладчика за високото качество на неговия доклад по досие, което се отнася до статистиката и е от особена важност. Но тук се съдържат също и важни политически предизвикателства. Беше прият пакета от 6 мерки. Тази процедура при макроекономическите дисбаланси цели да се координира економическата политика на Европейския съюз, да се предвидят санкции, като се използват статистически показатели, които трябва да не будят никакво съмнение и да се използват по най-ефикасен възможен начин това секторно законодателство се вписва в нашите усилия за преразглеждане на рамковата директива за европейска статистика. Знаете, че винаги се налага да водим битки санкциите срещу държави членки, които манипулират своите статистически е, данни с е, председателя на съвета решихме този въпрос е, да се включи при приемането на секторните законодателни актове, разкажени с ПМД. Сега се предлагат санкции, но няма подходящо правно основание. В проекто доклада се предлага альтернативна правна база. Аз го подкрепям в това отношение. Питам се дали могат да се ограничат санкциите само до, до държавите от еврозоната, след като се приема 338 член за правно основание, който засяга обаче целия Европейския съюз. Трябва да се подкрепи Евростат. Моят опит показва, че тук трябва да бъдем много настъпателни и да отстояваме тази позиция. Освен това, за делегираните актове и актовете за изпълнение, тук не считам е, защо трябва да избираме и ще направя альтернативно предложение за изменение. Що се отнася до мисиите в държавите членки, където има съмнение за качеството на предоставената информация. Аз а, тук се предлага а, да има посещения за водене на диалог. Аз нямам съмнение, че ще можем да постигнем компромис по вашия доклад. Благодаря ви много. Има ли някой друг, който иска да се изкаже от групата на зелените? Нашия докладчик в сянка е господин Филип Ламбъртс. Ще прочета неговите коментари. Искаме да благодарим на докладчика за положените, положените усилия. Подкрепяме повечето от разпоредбите, които предлага докладчика, като засилването на контролната роля на Европейския парламент. Подкрепяме изменения 15 и 24. Подкрепяме и прекращаването на мисиите на комисията, заложено в изменения 13 и 15. Смятаме, че онова, което се казва в изменение 19, възможността за защитаване на позициите е нещо добро. Изменение 21 също е добро според нас както и юридическото разрешително, за което се говори в изменение 22. Имаме сериозни притеснения относно съразмерността на първоначалното предложение на комисията. Смятаме, че трябва да има една постепенна система, която да даде възможност да се приложат разпоредбите на 6 пакета и да се даде възможност да се поправят грешките. Трябва да се даде един срок, след като се отправи предупреждение, за да може държавите членки да коригират предоставената информация. По отношение на европейския бюджет, онова, което предлага комисията е добро. Благодаря. Ако иска ли да каже нещо? Комисията иска да каже нещо. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко ще подчертая, че комисията е, приветства е, доклада на е, депутата Епинг, което допринася за текста на регламента. Ние смятаме, че е необходима една стабилна система за статистически данни, така както това е предвидено в 6 пакета измененията, които се предлагат от името на вашата комисия, е, са интересни и полезни за нас. Е, няколко е, коментара съвсем накратко. По отношение на санкциите, идеята на предложението е че е неприемливо да се манипулират статистически данни. И за това е необходимо да разполагаме с средства за предотвратяване и спиране на тази порочна практика. По тази причина предвиждаме санкции. Случва ли са се такива злоупотреби и е, манипулации на статистически данни и в рамките на е, еврозоната и извън еврозоната. Затова но най-вече в еврозоната. Така че по тази причина сме предложили е, двете групи. Освен това, потенциално е, това се отразява естествено на е, бюджета на Съюза. Правното основание е следващият момент. Естествено, ние си отбелязахме това, което докладчикът посочва и в сътрудничество с правните служби на съвета и на комисията ще решим въпроса за правното основание. Що се отнася до посещенията в държавите членки, Действително смятаме, че е, държавите членки трябва по всякакъв начин е, да е, положат усилия за по-добро качество на статистическите данни като важен инструмент в това отношение е Европейската система за статистически данни към централните банки, но естествено е хубаво ние от наша страна също чрез различните видове посещения да допринесем за е, едно по-добро качество още веднъж благодаря на е, докладчика и докладчиците в сянка от вашата комисия и е, се надяваме, че ще продължим да работим в областта на статистиката е, в тясно сътрудничество с вашата комисия. Ако няма други изказващи се, давам думата отново на докладчик. Благодаря. Аз ще спра на няколко въпроса, които бяха поставени от колегите. Първо, на господин Дорфман относно прилагането на регламента. Този регламент за качеството на статистическите данни се прилага спрямо всички държави членки, а не само към онези, които са в еврозоната. Бъдещето на а, ПМД, аз искам а, да разглеждаме регламента паралелно, се прилага, знаете, към всички държави членки, но има санкции, които се прилагат само към държавите, които използват еврото като валута. Така че прилагането се обхваща цели Европейски съюз с санкциите само към еврозоната. Това е системата в сегашния ПМД. Благодаря на господин Нок. Ние говорим с него отдавна по въпросите за качеството на статистиката. Много оживени дебати сме водили с него. Съгласен съм по отношение на правното основание, но има някои безпокойства по този въпрос и трябва да обмислим този въпрос още веднъж. Виждаме, че комисията също осъзнава проблема. Казаното от господин Гигъл е ясно. Приветствам също добрите думи казани за преименуването на мисии в посещения. Що се отнася до пропорционалността, мисля, че имате основание. Що се отнася определенето на глобата чрез депозит. Считам, че можем да подкрепим подобно предложение, независимо дали ще бъде в компромисно изменение или пък изменение представено от вас. Що се отнася до глобата, регламентът още не е одобрен, ние вече говорим за глоби, но процедурата при макроекономическите дисбаланси е свързана с възприятите механизми и знае, че комисията иска средствата от глоби да отиват в бюджета на Европейския съюз, но аз предлагам този регламент да бъде в максимална степен разглеждан като паралелен на процедурата при макроекономическите дисбаланси. Ще обсъдим на 20... На, ще гласуваме на 12 февруари и ще влезе в пленарна зала през април. Това е графика, който предлагам. Следващата ни точка в дневния ред са съобщения на председателя. Аз ще ги направя, когато дойде достатъчно хора за гласуването. Ще започнем гласуването до 5 минути, за това ще направим кратка пауза, за да могат колегите, които идват за гласуването, да вземат местата си. Уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. Благодаря на всички. Както правим обичайно, съобщение на председателя. Две неща. Първо, за да ви напомня. По гласуването няма да гласуваме доклада за евромонетите отлагаме тази точка по съобщение на председателя. Стигнахме до споразумение по досието програма за подкрепа на финансовата отчетност и одитинг за периода 2014-2020 година. Това се постигна на третия тристранен диалог на 3 декември. Стигна се до споразумение и за бъдещата помощ от страна на ЕС към три организации в а, сферата на финансовото отчитане IFRS, FRAC и PRIB. Консултациите с ЕКОН ще се проведат на 9 декември. Вчера проведохме десетия тристранен диалог по отношение на директивата за пазарите на финансови инструменти. 7 часа работихме. Тази зала беше изключително студена, замръзнаха ми краката. Радвам се, че днес е по-топло. Мисля, че сближихме позициите си по някои въпроси. Общо взето приключихме пазарната структура стигаме почти до споразумения по третите страни, но все още има работа по отношение на суровините и достъпа предстои нова среща следващата седмица и още една по другата седмица. Толкова по директивата за пазарите на финансови инструменти. Сега ще преминем към гласуването. Става въпрос за номинация за председател на надзорния съвет на Европейската централна банка. Нека да направим електронна проверка, тестово гласуване. Дали системата работи? Взели ли сте си картите? Нека да проверим дали бутоните работят. Начало на гласуването. Някой, който няма карта. Изглежда има 31 колеги в залата. 24 от вас натиснаха бутона за. И така, започваме. Това е моят доклад. Номинация за председател на надзорния съвет. Параграф 1, първоначален текст. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, за, против, въздържали се, приема се. И сега блок по позоваване 1 до 5. За, против, въздържали се, приема се. Съображения А до Е, амблок, за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателно по електронен път по текста, така както той е изменен. Начало на гласуването. Още един човек трябва да гласува. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 29 гласа за, няма против, един въздържал се. Ще прехвърлим доклада към пленарна зала следващата седмица. Благодаря ви. И сега преминаваме към следващата точка. Точка 5 е отложена. Точка 6. Еднообразни правила и еднообразна процедура тази точка също е отложена, така ли? За 17 декември. Ами така приключва гласуването, значи. Значи отиваме към индексите, които се използват като референтни показатели. Доста изпреварихме времето. Yeah. So you can announce the, you can announce the title. And okay, so... Точка 7. Моя собствен доклад индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансовите инструменти и финансовите договори. Вече обменихме позиции. Спомняте си, че раздадох предварително един проект на своя доклад. След това промених малко текста, включих някои подробности. Нека да изчакам, докато запазите тишина. So, those, those leaving... Моля колегите, които си тръгват, да запазят тишина. Okay, thank you very much. Um, so, uh, as I said, the, the, the four... Както казах, официалният доклад, който внесох, представлява актуализирана версия на един по-рано раздаден текст. Там се включиха някои подробности. От тогава насам се срещнах с много хора, получих искания във връзка с някои референтни показатели и както ще обясня малко по-късно, съм откликнала на тези искания по един малко по- организиран начин. Първоначалният текст на комисията беше с много широко приложно поле. Там имаше включване на много различни индекси за целите на финансовите инструменти или за оценка на финансовите договори. Аз се опитах да променя приложното поле и да го насоча по-скоро към администраторите. И след като един администратор има индекс, който отговаря на различни категории, е, той попада в приложното поле. Сметнах, че ако се осигурява един много голям референтен показател, важен референтен показател, е, съответно ще се получи и е, необходимата репутация. Този доклад идва след случилото се с индексите Либори Юри Бор. Естествено, тук има връзка и с регулацията по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. Тук по-скоро става дума за методологията и за принципите, а не за самите рейтинги. Внесла съм доста изменения, които са насочени към съразмерността. Това се прави на различни етапи, както по отношение на правилата, които се въвеждат от ЕЛЦКП, така и по отношение на молбата за авторизация и момента в който тя се внася. Компетентните органи на този етап могат да одобряват различни видове референтни показатели. Ако за тях отговаря един и същ администратор, ако за някой има нужда от съразмерно третиране, това се договаря на този етап. Освен това казвам, че всеки един референтен показател, който създава повод за притеснение, може да бъде включен в регламента. Освен това, всеки референтен показател, за който се взима решение от страна на администратора, може да бъде изваден от регламента, ако се сметне, че мястото му не е там. Това се прави обаче след като се обърне внимание на проблема е, у компетентния орган. И съответно трябва да се следват е, съответните технически стандарти от страна на компетентните органи. Ако погледнете член 5 ролята на ЕОЦКП, тя се споменава в края, това е една изключително важна роля. Тук се определя как ще протича целият процес – и по силата на насоките и регулаторните стандарти. Тук се крие много повече и трябва да се четем между редовете. Няма автоматично освобождаване на централните банки на ниво 1. Без съмнение обаче те заедно с статистическите служби ще могат да се класират, да, да, да, да получават необходимите оценки. ЕОЦКП може да сметне, че ако са налице необходимите условия, може да се обменя информация мисля, че това условие трябва да се измени обаче и трябва да се включат текстове свързани с размерността. Тъй като в някои случаи в някои части на регламента трябва да се спомене съразмерността. Например, когато става въпрос за обществен обмен. Това е една възможност. Мисля, че съвсем скоро ще открием, че компетентните органи в ЕОЦКП ще бъдат затрупани с обема на всички тези референтни показатели и техния брой и ще трябва да се намери решение във връзка с администраторите. Ето защо аз обмислям още една допълнителна процедура – постепенно въвеждане. Точно както направихме по отношение на регламента ЕМИР и по отношение на дериватите. Тоест да може по един и същи клас показатели да се въвеждат всички показатели едновременно. Естествено, най-важните ще бъдат с приоритет. Мисля, че можем да дадем една такава роля на ЕОЦКП. Това се споменава в един текст, който съм включил в края на член 5. Това е изключително важно. Опитвам се да спомена ЛЦКП е и на други места. Мисля, че те имат а, възможност да получат още делегирани задачи. Искам да разбера какво смятат колегите. Още един а, голям въпрос разпоредбите свързани с трети страни. Промених ги с цел да се отчитат разпоредбите и на регламента за администраторите на финансови показатели. Все още ни предстои работа в това отношение. Много юрисдикции на трети страни трябва да решат дали ще преминат към формална регулация или просто ще спазват принципите на организацията АИОСКО, Международната комисия на организациите за ценни книжа. Ето защо се стига до проблем, когато става въпрос за еквиваленти от страна на третите страни, тъй като няма много често няма законодателство, с което да направим сравнение или пък законодателството много ще се забави. Така че съм включила възможност за два етапа за съобразяване с стандартите на IOSCO. Споменавам един преходен период, който е по-дълъг, 30 месеца. Защо включвам тези 30 месеца? Преди преразглеждане. Защото даваме две години преди да се премине към разрешително в рамките на Европейския съюз, а този период отнема около 3 месеца, така че трябва да, да дадем достатъчно време на третите държави. По отношение на постепенното въвеждане, мисля, че то трябва да се прилага и за третите страни. Все още имам известни тревоги, че системата няма да проработи изцяло и вероятно би трябвало да разгледаме решението, което парламента взе по отношение на САЩ в рамките на Omnibus 2 където няма как да има еквивалентност, тъй като няма федерално законодателство по отношение на застрахов... застраховането. Така че сме включили нещо като временна еквивалентност. Мога да се опитам да включа нещо подобно тук. Какво предвиждам по отношение на разрешителните за трети страни? органа, който иска да използва съответен референтен показател, трябва да даде информация защо отговаря на стандартите на IOSCO, в случай, че няма решение за еквивалентност. Тази информация, която се предоставя, ще отиде на компетент, до компетентния орган и до ЕЛЦКП, и ЕЛЦКП по този начин пък ще може да изгради така наречения бял списък. И този списък ще може да бъде обект на разглеждане и ще се види, че съответния показател или съответния администратор е бил одобрен. Т.е. ще се използва информация от индустрията, за да се помогна на регулаторите. Естествено, има някои тревоги във връзка с участието на, на, на регулаторите. Готова съм да обсъдя известни промени тук, но аз лично не видях какво може да се намери като възможност по отношение на, на еквивалентността във връзка с стандартите на АИОСКО. Прозрачността, данните, методологията, прозрачността е много важна. Що се отнася до надзорниците, някои колеги се притесняват относно оповестяването на данни или пък на методология. Мисля, че трябва да признаем, че единният подход не работи всеки път, когато става въпрос за референтни показатели. За момента казвам, че всички входящи данни и методологията, които се използват за изготвянето на съществените показатели, както и показателите за значими инвестиции на дребно, всички тези данни и методология трябва да се споменават публично след известен период. Понякога има лицензи, за които се плаща и понякога, ако искате да получите информация преждевременно, трябва да се плати, естествено, но аз предвиждам относително кратък период за пускане на информацията публично. Трябва да признаем, че там, където има търговски интереси, можем да получим достатъчно голяма прозрачност, като изчакаме докато информацията се появи публично. Без да трябва да се притесняваме, че няма голяма прозрачност или няма достатъчно прозрачност за целите на това да се установи как точно са изградени определени референтни показатели. Промених изискването за прозрачност по отношение на методологията и входящите данни. На определени етапи има оповестяване или на единия елемент, или на другия елемент. По този начин отчитам различните видове модели. И последното нещо, което искам да спомена, естествено, Доклада е дълъг, може да го прочетете. Аз искам да поговоря за финансовата стабилност и премахването на един показател, ако има отрицателни последици. Това е една от причините за включването на разпоредбата за съществените показатели. Тоест, ако няма достатъчно сътрудничещи, трябва да се наложи задължение за, за сътрудничество. Мисля, че трябва да се следват принципите на Йоското, колкото се може по-отблизо, тъй като в последните няколко месеца има е, намаление на предоставената информация, най-вече по отношение на Юрибор. Чудя се дали 20% прак за отключване на задължението да се сътрудничи дали са уместни тези 20%. Ако погледнете Юри Бор, ще видите, че ако изведнъж се стигне до там, че няма предоставяне на принос или има принос само от една държава членка или ограничен брой държави членки, тогава вероятно няма да се стигне, т.е. може и да не се стигне до отключването на тези 20%, но така или иначе ще има проблем. Така че има нужда от по-голяма гъвкавост, когато има отсъствие на информация. Може да се наложи да предвидим допълнителни задачи за ЕЛЦКП, за да може да се получава необходимата информация. Естествено, трябва да има достатъчно добро сътрудничество от страна на компетентните органи. И накрая по отношение на лицензите и таксите. Търся максимална прозрачност по отношение на структурите за таксите, не трябва да има кръстосано субсидиране, което да е неправилно. Инвеститорите трябва да знаят къде може да има скрити такси в рамките на показателите. Това е изключително важно за целите на прозрачността. И още веднъж подчертавам, що се отнася до прозрачността на входящите данни и методологията, ЛЦКП ще трябва при съответни обстоятелства и на равни интервали от време да решава кога трябва да има публично оповестяване. Всъщност в текстовете посветени на ПК и ПЦКП може да има текстове, може да има разпоредби, които да ни помогнат в това отношение. И така, Гейм Мичел, първи от НП. Благодаря за това въведение. Аз споделям вашите безпокойства. Вие се движите много бързо, включително тази сутрин. Но мисля, че трябва да действаме именно така, бързо, за да постигнем още съгласие по много от въпросите, които поставихте. Не съм имал възможност да обсъдя въпросите с колегите от ЕНП, но бих искал да се спра по-подробно на някои от елементите във връзка с това, което сме обсъждали до момента. Относно обхвата, благодаря за предложенията, свързани с обхвата, които са много подробни. Приветствам желанието ви да се сегментизират различните референтни показатели, но тъй като се променят показателите с течение на времето, може да настъпят проблеми. Въпреки това, считам, че имаме възможност да обмислим този въпрос. Относно основните трябва да използваме за основа 100 милиарда и да направим преформулиране, като наблегнем на заплахата за целостта на пазара. Освен това, спазването на стандартите на ЕОЦКБ както се предлага в изменение 37 на докладчика. Комисията също трябва да има а, правото да приема а, актове за прилагане за определене на важни и особено важни референтни показатели, така че регулаторните органи ще имат повече свобода на действие в случай, че има повече проблеми с някои от референтните показатели. На първоначалната ни среща, аз също споменах това, не считам, че този регламент трябва да се отнася до централните статистически институти на държавите членки, защото те се контролират от Евростат и са подложени на строги изисквания, свързани с методологията и прозрачността. Затова не считам, че трябва да бъдат включвани тук в обхвата на регламента, който обсъждаме относно поведението на вносителите в връзка с член на 9. Аз изразих доста безпокойства, свързани с предизвикателствата за кодекс на поведение на вносителите. Приветствам измененията на докладчика и бих искал да предложа да се преформулира член 9. Кодекса на поведение трябва да се подписва от администратора и от вносителите и да бъде правно обвързаш за всички заинтересовани страни, доколкото това е практически възможно. И този кодекс на поведението трябва да предлага основания в случай, че има някои неизпълними а, показатели. Това е въпрос, който ме вълнува и се надявам, че ще можем да постигнем съгласие по него. Относно управителите на активи, разбирам, че има безпокойства относно опасността на тях да се гледа като на администратори на референтни показатели, съгласно сегашната формулировка. Това мисля, че не е намерението. Изменение 25 на докладчика подобрява текста на комисията, ми се струва, но да се заличи заличаването на думата tradable или търгуем ще създаде допълнителен проблем. Ето защо трябва да го преразгледаме. Госпожо председател, вие в встъпителното си изказване говорихте за режимите по отношение на трети държави. Аз подкрепям цялостния подход, който предлагате за третите държави. Що се отнася до другите юрисдикции, които не съществуват в момента и спазването на принципите на ИОСКО, ще е трудно мнозина от тях да ни използват показатели, за трети държави. Ние не искаме да затваряме нашите пазари. За това бих искал да се укрепи вашето предложение, да се въведе едно изискване. Администраторите от трети държави, които искат да се използват техните референтни показатели в Европейския съюз, да направят декларация, че изпълняват принципите на ИОСКО и да се предвидят правни защити администраторите от... Не трябва да се затруднява обаче достъпа до нашите пазари чрез въвеждането на такива мерки. Дефиницията за регулирани данни включват, включват също данни от регулирани места за търговия, трябва да се направи връзка между регулираните данни и операциите, които се извършват извън борсата. Освен това, друг въпрос, който възникна по време на първите ни срещи, се отнася до лицата, които подават сигнали за нередности. Необходимо е да се укрепят разпоредбите, свързани с тяхната защита и изискванията, заложени в регламента за пазарната злоупотреба трябва да бъдат прилагани. Мисля, че трябва да включим такова, такъв, такова изискване. Що се отнася до групите или колегиумите, компетентни органи, предвидени в 34-ти член. Тук трябва да помислим допълнително. Считам, че вие свършихте отлична работа за много кратки срокове. Надявам се, че ще можем да се вместим в сроковете, които вие посочихте и очаквам да продължим да работим в тясно сътрудничество, за да бъде прият този регламент и да имаме един добър регламент за референтните показатели. Ели Турнен от е, името на социалистите и демократите. Благодаря, Шерън. Благодаря за е, работата, която си е свършила, за този доклад, който приемаме и приветстваме. Ние привеждаме и комисията за предложението, което е внесла и смятаме, че ще успеем да намерим реш... добро решение в хода на продължаващите разговори. Е, много важно е, естествено, е, да определим референтните показатели и тяхната роля. Е, много важно е да определим и ролята на агенциите за докладване на цените на суровини. Но при всички положения ни харесва идеята за разширяване на обхвата. Колкото по-голям, толкова по-добре според нас. Случаите, на които ставаме свидетели, би трябвало да се включат колкото е възможно повече продукти на пазара в системата на докладване. Така че това, което ти предлагаш относно прага от 20% е добро. Съгласни сме с изменение 63 във връзка с член 14, а именно, че компетентният орган би трябвало да може да включва и допълнителни референтни показатели. Мисля, че като цяло можем да се съгласим с този текст, който пред Шарен Балс предлага По отношение на изменение 101, член 25, ние споделяме мнението на докладчика. Може би ще можем да, да вървим в посоката, която се предлага по отношение на разрешенията. Извинение 59-то, е, член 11 не би трябвало да включи достатъчно възможности и за администраторите и за е, доставчиците на данни. Е, ние сме съгласни с общата теза на докладчика, но смятаме, че са задължи, че задълженията би трябвало да бъдат много по-строги, отколкото към момента. В Дания сме е, обсъждали е, въпроса е, във връзка с действието на Централната банка, която е администратор към момента. Е, не можем е, все още да разберем за какво става, тъй като няма достатъчна е, прозрачност, особено по отношение на е, референтните показатели, които се подават от доставчиците. Така че администраторът естествено трябва да поставя е, високи изисквания към качеството на референтните е, показатели е, и до голяма степен от администратора зависи да се овладеят е, злоупотребите, които в момента се вихрят на пазара. Е, трябва да мислим. Все още не сме стигнали до окончателното решение и за самите нас. 104 до 108, това са измененията, които ни създават безпокойства. Като тук става дума за един орган, който би трябвало да споделя информация. Не само да я обменя. Ние смятаме, че строгата роля на колективния орган, е, е, силната роля на колективния орган би трябвало да се запази е, за Европейския орган за ценните книжа и пазарите е от СКБ. По отношение на санкциите е, има една диференциация между е, действията на е, компетентни органи, т.е. на правителството и другите видове пазарна злоупотреба. Струва ми се, че комисията би трябвало да ни поясни каква точно се има предвид. А също и е, кодекса на поведение. Е, да, по отношение на третите страни, ние не искаме да бъдем рестриктивни, но също времено не можем и да си позволим да продължаваме така както до сега. Тоест, един кодекс за поведение трябва да бъде обвързващ с задължителен характер, защото по този начин ще можем вече да наложим едни по-добри е, и ясни принципи за работа. Благодаря. Благодаря, Емили. Филип Ламберс от името на Зелените. Uh, uh, Мога да подкрепя много отказаното от тримата оратери. Вероятно ще се споразумеем. Няколко коментара от наша страна двете области, в които не сме сигурни какво трябва да се направи. Режима за трети страни, разпоредбите в тази връзка, както и съкръщаването на приложното поле и насочването му към администраторите на референтни показатели. Естествено, това е прагматичен подход, но не смятаме, че това е най-ефикасният начин за работа, така че все още не сме взели решение. Що се отнася до определенията и приложното поле, бихме искали да се включат извън борсовите инструменти, като се залечи втората част на, на параграф 15 трябва да се включат квотите за търговия с емисии, трябва да се намали праговата стойност на така наречените критични референтни показатели. Нещо много важно, мнение, което се отличава от а, вашето и от това на комисията. Ние смятаме, че лихвите, лихвените нива и показателите по отношение на обмена на, на валута трябва да бъдат а, под надзора на ЕОЦКП. Не смятаме, и не виждаме причина ЛЦКП да не отговаря за тези показатели. Що се отнася до укрепването на ролята на ЛЦКП в рамките на колегиумите, ако искаме да направим нещо за, за европейския пазар, тъй като тези показатели не са насочени към националните пазари, е, основният ни вариант за действие трябва да е, е от СКП. И ето защо клаузата за преразглеждане трябва да каже, че ще поемем по този път е, в един следващ етап. Не знам дали можем да намерим мнозинство в подкрепа на укрепването на общоевропейската роля. Не знам защо комисията се въздържа от нещо подобно. Само, че целият вътрешен пазар и международните финансови пазари са засегнати от недобре функциониращите показатели, от недобре функциониращия надзор и ето защо трябва да сложим край на тези практики. Трябва да се спомене, че някои национални пазари са по-добре регулирани, а освен това някои международни е, показатели, казвате, вие се регулират на национално ниво по-добре. Не разбирам защо това е така. Дирк. Oh, Аз говоря от е, Камал Саита. Считам, че вашия доклад е, подобрява в голяма степен първоначалното предложение на комисията. Относно обхвата, виждам, че докладчикът е решил да съкрати този обхват и да обхване онези въпроси, свързани, които имат важност за системата. Цифрата от 100 евро, която е малко произволна, може да се подкрепи. Ние искаме този регламент бързо да бъде финализиран, можем да го направим като използваме Euribor и в последствие добавим и други референтни показатели. Не трябва да объркваме потребителя и системния риск и смесването им би било неразумно. Относно разпоредбите за трети страни, приветствам гъвкавостта на режима, предлагано докладчика. Всяка друга друга по-голяма юрисдикция бихме искали да премине към приемане на принципите на ИОСКО. Не искаме да се изолираме от тях. Този регламент трябва да се насочи към референтни показатели, които са показали проблеми, за да можем да ги разрешим. Благодаря. Има ли други желащи да вземат думата? Всъщност имам списък. Вернер и след това Оле. Още един докладчик в сянка. Доклад, който е докладчик в сянка от Обединената левица. Бригада. Um, благодаря ви. Между времено бе казано много вече е, по предложението. Бе казано много по предложението. Както е, и Филип Ламберт, а и други колеги, смятаме, че действително е, има възможност да се споразумеем. Не виждаме големи проблеми във връзка с е, доклада на Шарън. В някои случаи дори може да се каже, че до 100% е, мненията ни съвпадат. Да кажем, във връзка с правомощията на надзорния орган е, по отношение на референтните показатели. Що се отнася до обхвата, също няма никакви различия. Други колеги също подкрепят е, е, очертаването на един е, съвсем точен обхват и разширяването на обхвата. Много важно е да кажем всъщност, като че ли това ще бъде по-простичкия подход, какво се изключва от обхвата на този регламент. Във връзка с ЕСМА е от СКП сме съгласни, че трябва да се засилят нейните правомощия. Въпросът е как? И може би там са различията между нас. Като докладчик в сянка за комисията ИТРЕ виждам известни проблеми е, по отношение на някои от по-специфичните въпроси. Е, най-вече по отношение на суровините. В никакъв случай. Не бива а, да въвеждаме нещо, което след това няма да можем да контролираме. По отношение на а, суровините би трябвало да се ръководим с стандартите, въведени от Йоско. действащите в момента стандарти, естествено, трябва да се подложат на проверка. Предвидено е за 2014. Ще се направи тогава преглед и не знае как всъщност ще успеем да съчетаем двете неща. От една страна нашия регламент, за който говорим сега, и прегледа на стандартите на ИОСКО. Що се отнася до общата линия в е, предложението, съм съгласна. Много интересен е преходния период от 30 месеца. Да, е, това наистина е интересно решение. Що се отнася до суровините, мисля, че трябва да е, се занимая малко по-задълбочено с тези въпроси. Аз самата съм работила по тези въпроси и а, има и други колеги а, в комисията ИТРИ, които са специалисти именно в областта на суровините. Но а, в никакъв случай а, не бива да допускаме положение, в което а, вноските, постъпващите референтни показатели да намалеят. Е, трябва да видим и е, администраторите и тяхната роля. Е, а също времено референтните показатели могат на практика да занижават стоиността си, трябва, могат да бъдат отстранявани. Е, това е един действително принципен въпрос и е, тук се крият много проблеми, според мен. Проблеми, които не са нови за нас. Е, години наред е, ги осъзнаваме и знаем, че съществуват. И още нещо трябва да видим по отношение на е, методиката на упражняване на контрол. В никакъв случай, както вече посочих, не бива е, да допускаме промяната в методиката да доведе до нови злоупотреби. Ето това са основните моменти, върху които бих искала да се спра тук в това изказване. Други колеги засегнаха други моменти и въпроси, които е, бях включила предварително. член е, 31 алинея 2 се отнася до санкциите. Е, в този член се говори и за това, че може да се е, издаде забрана по отношение на е, определени лица, които са допуснали нарушения. Според мен тук не става дума само за администраторите. Може би една такава забрана би трябвало да обхване всички участници. Благодаря. Съжалявам, че обърках реда на изказванията. Вернер Ланге има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с това, което колегата Мичел каза, с основните въпроси, на които той се спря. Виждам, че предложението се приема от повечето от нас, но също времено трябва да е, имаме предвид е, регламента Мифит, е, който е в финалната фаза и е, има и други регламенти, с които е, се получава при покриване най-малкото в е, сроковете. Така че е, Суровините са един важен е, е, въпрос, естествено. Е, това каза докладчика в сянка на комисия ИТРЕ. Действително, всичко това в приложение 3 е набързо някакси и не много детайлно включено в предложението, което в момента е поставено на маста. А по отношение на суровините, нещата трябва много задълбочено и детайлно да се уредят. Да, не става дума е, единствено за е, компетенциите. Трябва е, съвсем отделно да разглеждаме суровините като самостоятелна област. Цените които се представят от агенциите за докладване, е, на практика се предоставят на един е, пазар, който е много тесен, защото е, въпросните агенции за докладване на цените на суровините не са чак толкова много. Така че в случая би трябвало да помислим, може би, и за възможностите да имаме различни модели. В противен случай международният пазар някак си ще ни изпреварва, защото ние няма при този стеснен пазар няма да можем да обхванем процесите и динамиката на цените на суровините в целия свят. Знаем, че Русия, страните от ОПЕК предоставят различни данни за суровините но ние не винаги сме в състояние да стигнем до тези данни, да. И така се стига до злоупотреби. Ето, вчера бе оповестено от страна на комисията, че започва едно производство за налагане на наказания, точно заради пазарни злоупотреби е, с критични показатели. Сумата, която банките ще трябва да платят е, е милиард е, и 700 милиона. Е, съгласно вчерашното решение. Така че трябва да имаме предвид и дериватите, и инвестиционните фондове, е, където става дума за реални е, продукти. Така че енергийният сектор също заслужава особено внимание. Моето предложение по отношение на структурата и организацията на този регламент е да видим всъщност кои са подтемите, които действително пряко са свързани с този регламент и те да останат в него, а инак да променим както се казва, подхода и да видим как точно да уредим по-детайлно и добре нещата, свързани с суровините. Благодаря. Оле Шмидт е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за отличния доклад. Както винаги, сте се справила много добре. Сега ще говоря от името на една малка държава с малка валута. Ние имаме известни затруднения. И вие много добре знаете за това. Някои от нашите изменения отчитат е, нашите затруднения. Много е важно обаче да изтъкна каква е моята позиция. Моята колега от Дания не го направи, така че аз ще го направя. Ще спомена Кайбор, ще спомена Найбор, свързан с Норвегия. Ние имаме проблеми. Знаете, че почти съм влюбен в Европа във всеки един смисъл. Аз искам да сме част от Европа. Стерлинга е голяма валута, но шведската крона не е. И ние имаме нужда от конкретно законодателство. И трябва да има естествено съразмерност и гъвкавост. Виждам, че вашите изменения отчасти отчитат нашите затруднения, но искам да подчертая още веднъж нашата позиция. Не знам какви са подробностите тук, но по отношение на Стайбор в Стокхолм не е имало проблеми. Там нещата работят. Е, Вернер, както кажете, нека така да бъде. Искам да подчертая казаното от Гейм Мичел за разкриващите информация. Този аспект е изключително важен. Видях, че Шаран Кимаш по отношение на прозрачността трябва да кажа, че интересно да ви слушам. Прозрачността е много актуална. Всеки говори за прозрачност. Когато станах за първи път евродепутат през 99-та година, хора не пееше в, в един глас. Прозрачността винаги може да създаде проблеми. И има хора, които казват, е, каквото съм казвал тогава, съм го казвал. За всички части на, на, на финансовия сектор прозрачността е изключително важна. Понякога този термин е обект на злоупотреби, но това все пак се случва рядко. Би следвало да сме предпазливи, но сама по себе си прозрачността е много добра. Благодаря ти още веднъж, Шаран. Знам, че разговаряш с всички от Осло, Копенхаген и Стокхолм. Вернер, искаш да кажеш нещо? Е, Вернер Ланге, е, бих искал да реагирам на забележката на моя уважаван колега Оле Шмидт преди началото и в началото на началото на финансовата криза Мак Гриби, който бе комисар по това време, не желаеше прозрачност. Ние, аз, включително и Първаш Берес, многократно сме настоявали за повече прозрачност, скъпи Оле. Лега. Уважаеми колега, нека да ви кажа следното – в Ирландия и в Швеция традициите са различни. Ние въведохме прозрачността през 1766 година. Обърнете внимание. 1766 година. Е, е, Господин Мичел има думата. Преди 1766 година, няколко столетия преди това, викингите обаче просто опустошиха моята страна. Госпожа Болс. И така, колкото повече изменения, толкова по-добре. Аз а, действително работих с ускорени темпове по а, този доклад. А, а, освен това не е толкова лесно да се оговори човек среща с мен, защото участвам в много други заседания. Затова трябваше а, да предприема един а, много включващ подход, а, що се отнася до измененията е, и се опитах да е, изготвя отговори. Всички мислят е, по въпроса. Някой казва, че ми е било доста трудно и не могат да продължат нататък, като този прак от 100 милиарда. Действително, ние трябва да огледаме нещата, да видим как се вписват във времето не можем да кажем, че ще се заемем само а, с най-важните, критично важните а, референтни показатели, след това в делегирани актове да а, ги допълним. Не искам, че това е искането на нашата комисия, не искаме да имаме една по-цялостна рамка. Ако въведем тази идея за постепенно включване, ще можем да променим някои от категориите, някои от цифрите и можем да стигнем до нещо, което е по-приложимо. Относно Кайбор, аз тук съм посочила, че може да има основни насоки за това, как всичко може да се прави от страна на ЕОЦКП. Аз не съм го направила по отношение на критично важните а, референтни показатели и а, Кайбор трябва да се преосмисли, да видим дали е необходимо да се предвиди пропорционалност. Може би ще е трудно те да решат дали са вътре или вън, когато имаме някакъв твърд прак. За централните статистически институти, аз е, не исках е, да се заложат, е, заложи нищо твърдо на първо ниво. Дори не съм посочила и централните банки. Искам ЕОЦКБ да каже, да, централните банки, централните статистически институции имат своите методи на управление и тези разпоредби са еквивалентни, защото те не са включени. Така че аз а, съм посочила за какво става дума. Що се отнася до а, централните статистически институции, там а, се счита, че всичко е прозрачно, тъй като а, те са под надзора на правителствата, но нещата не са чак толкова прозрачни, що се отнася до централните банки. И за това искаме да разберем как точно се управляват. И можем да използваме, да предвидим по-лека режим, в зависимост от това какъв е типа управление, дали има нещо по-автоматизирано, за кодекса на поведение. Това е приложимо в много голяма степен, но следва да имаме предвид различните референтни показатели. Имаме и някои, където имаме малко вносители и, или участници и тогава знаем повече за това какво точно се случва и ситуацията е различна, когато се предоставя информация от стотици или хиляди. Те правят това обаче на доброволна основа ние ако започнем да изискваме от тях да се подписват по документи и да направим нещо задължително, те могат да кажат не, това не ме интересува вече и да се откажат. Затова трябва да сме внимателни, нещата да се правят както трябва. Администраторите, те трябва да знаят кои са подаващите информация, които дали те са честни, дали познават бизнеса си добре, дали не са хванати от, от улицата а, и от тях да се иска да определят цените на петрола, да речем. Това е, разбира се, крайен пример. Тези, които обаче управляват референтните показатели, имат отговорност да познават бизнеса, да знаят кои са вносителите и по пропорционален начин на структурата на референтните показатели, за които става дума. Тога, което вниса, влиза, е приноса, който дават тези вносители. Трябва да се преработват данните пряко, да няма прекалено обременяване, да има автоматизираност тук е необходимо да се положат малко повече усилия за стоките. Тук трябва да се предвиде такова постепенно въвеждане или включване на нови показатели. Ние искаме да регулираме на този етап, например, индекса, който се отнася до сьомгата. Трябва да използваме този е, метод, принципите на ИОСКО да могат е, да обхванат е, и стоките. Има някои, които отиват по-далече от принципите на ОСКО. Анекс 3. Аз съм направила някои предложения за изменения. Надявам се, че онези, които работят по темата, ще предложат допълнителни идеи. Поради скоростта, с която работя, може би има прекалена натовареност на отдела. Трябва да видим дали искаме да се разделят по категории тези показатели. В член 9 и в едно от приложенията има разпоредби, свързани с лицата, които подават сигнали за нередности. Аз нямам проблем да се подсилят формулировките, така че колеги, ако имат желание да го направят, съм съгласна. Основно колегиумите, аз се опитах да ги опростя, защото може да се окаже, че има много по-голям обем на работа, отколкото е необходимо. Не е необходимо непрекъснато е, да се въртим в е, кръг. Това може да създаде проблеми. За ролята на ЕОЦКП и дали могат да получат по-силна роля, аз мисля по въпроса Читам, че трябва да сме много предпазливи, тъй като ЕОЦКП е много малка по размер и тя може да бъде залята от искания за предприемане на действия. Не искаме те да се откажат, както се наблюдава, например, в някои случаи. Трябва да сме за това много предпазливи. ЛЦКБ е трябва да предлагат насоки, технически стандарти и така компетентните органи, които разполагат с нужния персонал, ще могат да работят. Относно особено важните референтни показатели и а, те се считат за трансгранични предвид на информацията, която постъпва. Тук, както при статистическите институции, държавите членки в крайна сметка трябва да направят нужното. Това е доста голямо делегиране обратно към държавите членки във връзка с намесата на ЦКП. Може би това е верният път. Ако компетентният орган реши, че някои неща могат да се свършат по-добре от е, ЕКОЦКП и ако ЕОЦКП е има този капацитет, биха могли да го правят. И трябва да видим по какъв начин може да се постигне това, чрез предлагане на компромисни изменения. Но все пак това е много широка сфера и ни трябва да прехвърляме всичко на високо ниво, като ЕОЦКП. Има и много други области. Аз гледам с интерес какво точно се случва по отношение на стоките, дали само да се изчитат стоките за такива референтни показатели, как да работим по тях. Всичко това ми е ясно. Унези, които са работили в рамките на сроковете, искам да ви благодаря специално вие споменахте също намаляването на подаваните информации. Да, това е свързано с обвързващия характер, който ако искаме да наложим върху тези вносители, те ще се откажат, ако искаме да подпишат нещо или да го формализираме. Освен това, в дефинициите може би трябва малко да поработим допълнително, да видим кой ще бъдат, кои да бъдат надзорните инстанции. Колегите, които участват в работата на Комисията по промишлеността, биха могли да ми помогнат с предложения за изменения. Вернер спомена въпроса за продаването на данни. Аз съм го включила. Разбира се, е, не трябва да засягаме законните търговски интереси, свързани с патентите или други. Затова е, тук е, трябва да гарантираме опазване на интелектуалната собственост. Аз много сериозно ще разгледам въпроса, защото това са основателни тревоги. Мисля, че позакъсняваме. Ако комисията иска много да се изкаже, може да го направи за кратко. Идея от страна на комисията как да решим някои от проблемите, които бяха упоменати тук, ако имате такива предложения, ние ще ги разгледаме с голям интерес, така че сколкото повече информация разполагаме, толкова по-добре. В неделя ще мога да се запозная с тях, да видя и как мога да включа по-голяма част от тези, от моите изменения. Крайният срок за изменения 5 часа, 16 декември. След това ще ги обсъдим на 20 януари. Предвиждаме да се гласува на 30 януари, което означава, че ако съветът иска да се запознае с нашата работа и да каже, че не е лошо, ние можем да приключим бързо, има такава възможност. В противен случай в пленарна зала ще гласуваме и след това ще сме готови за следващият парламент, който да продължи работата. Ние се доближаваме до консенсусна позиция, затова призовавам председателството да има това предвид и да насърчи държавите членки да направят същото. Преминаваме към осма точка. Това е обща система за данъка върху добавената стойност по отношение на стандартната справка, декларация за ДДС. Докладчик е Иво Стрейчек. Тези, които не желаят да участват в тази част на разискванията, моля да напуснат тихо залата. Okay. Well, it's 11 now anyway. Exactly. Yeah. Okay. Gosh, people are leaving very quietly. That's very kind and nice of you. Е, ще бъде чудесно, наистина, че да, да напуснете по-бързо и виждам, че има любезни и възпитани хора, които е, правят усилия да го направят. Иво има думата. Иво Стрейчек. Госпожи и господа, госпожо председател, оглеждайки залата, установявам, че за тази тема не сме останали чак толкова много. Това само по себе си вече е положителен сигнал. Тоест, темата не е не е спорна, не е противоречива и е, можем да се надяваме на широка подкрепа е, от страна на отделните политически групи в Европейския парламент. Данъка върху добавената стойност е сравнително е, отскоро, сравнително млад данък, Денакопаците не го харесват, естествено, но министрите на финансите за това пък много го харесват. Служителите в администрациите, които отговарят за ДДС, понякога го харесват, понякога не го харесват. Защо не го харесват? Защото има страшно много разпоредби. Е, много разклонена и гъста е правната уредба. А това осложнява работата на е, е, работещите в администрацията и освен това е, съдържа вратички, през които се промушват така наречените данъчни измами. Е, трябва да кажа още в самото начало, че предложението на комисията е на един е, разбираем език, не съдържа спорни моменти, според мен и е предложение в правилната посока. Смятам, че това предложение е много практически насочено, прагматично и би могло да предостави е, много важна помощ, най-вече по отношение на трансграничната търговия. До сега имаше е, много сложни разпоредби и те продължават да действат във връзка с е, данъчните декларации стандартния формат за подобни справки, декларации е, ще опростят е, цялата процедура. Е, това ще бъде много полезно и съм сигурна, че ще се приеме добре от предприятията. Особено в тези дни економиката на Европейския съюз се развива при, в условията на общия пазар, на единия пазар, т.е. произвеждаш на едно място, предлагаш стоката на другия край на Европейския съюз и трябва да преминеш през много страни. Стандартната декларация справка е голямо облегчение. Това е облегчение не само за служителите, но и за предприятията. Знаем колко трудно е, е да е, се бориш непрекъснато с различните административни е, изисквания в различни страни. И не на последно място, министрите на финансите ще бъдат много доволни, защото комисията предполага, че с приемането на тези изменения в регламента ще се економисат около 50 милиарда евро, които в момента се е, плащат за административни разходи, а това действително е една огромна сума. Как, е, какво точно се съдържа в е, предложението? Това, което особено много ми харесва е, че предложението е, изхожда от е, минималните изисквания. Ограничава нещата, ограничава обема на данните, които трябва да се подават до абсолютно необходимия минимум. И това е много важно именно за упростяването на трансграничната търговия. Комисията се е съобразило с спецификата на различните държави членки, които имат различни традиции. Така че комисията е предвидила и така едно по-широко пространство за гъвкави действия от страна на държавите членки в случаите, в които те смятат, че са необходими малко повече данни, отколкото стандартните изисквания за подаване на данни. Сроковете е, изличат е, в е, края на всеки месец. Но, освен това, съществува и още една възможност за компетентните администрации в държавите членки да удължат срока, т.е. веднъж на три месече малките предприятия да могат да предоставят своите справки декларации за ДДС. Това е особено важно за малки и средни предприятия. И така, в заключение става дума за нещо много а, полезно за практиката, много прагматично предложение. Ще намали администрацията, ще намали административните разходи, ще облегчи живота и на предприятията и същевременно ще намали а, данъчните измами, особено а, трансграничните верижни измами. Благодаря на докладчиците в Сянка. Предварително смятам, че ще работим добре. С тях подчертавам още веднъж високото качество на предложението, внесено от комисията. Благодаря. Гей Мичел, благодаря. Колегата Есаях ме помоли да представя нейните коментари като докладчик в Сянка и ще го направя. Колегата смята, че предложението на комисията е своевременно, добро. Тя обаче смята, че позоваването на верижните измами би следвало да се поясни и във връзка с директивата. Колегата смята, че предложението като цяло е добро, има само някои коментари. Ето ги. Според предложението, всяка стандартна справка декларация по ДДС трябва да включва 5 кутийки за информация. Освен това, държавите членки могат да искат допълнителна информация, свързана с продажбите, с дължимото ДДС и с ДДС-то, което може да се приспада тези декларации съответно няма да бъдат съвсем еднакви във всички държави членки. Това ще се отнася само до петте задължителни кутийки за предоставяне на информация – ето защо трябва да се види какви ще са изискванията за предоставяне на информация. Естествено, усилията ще са много по-малки, отколкото в момента. Колегата смята, че трябва да се намали допълнително количеството информация, което трябва да се предоставя задължително. Разпоредбите по ДДС на държавите членки са много различни и ето защо е добре държавите членки да дадат и да получат по-скоро ясна информация за това къде какво трябва да се пише в справката декларация. Тази информация трябва да се дава по възможност на всички европейски езици, а не само на английски. Да се надяваме, че този проблем ще се реши, когато се появи веб портала по ДДС на комисията. За момента обаче не се знае кога ще стане това. Според предложението, компаниите ще имат право да подават справка декларация по електронен път във всички държави членки и съответно тук трябва да се отчете и рамката за електронния подпис файловете са едно подходящо изискване за много компании, но колегата не знае доколко малките и средните предприятия ще се справят. Ето защо тя смята, че е по-добре да има централизирана компютеризирана система за подаване на декларациите. Колегата иска да благодари за сътрудничеството, готова е да работи с докладчик смята, че е възможно да се постигне напредък много бързо и може да се стигне до консенсус без големи затруднения. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Няма други колеги. Комисията иска ли да се изкаже? Искате добре. Благодаря. Искам да благодаря на господин Стречек за отличния му доклад, за подкрепата, на подкрепата, на подкрепата му за предложението на комисията. Това е предложение много важно тъй като близо 15 милион могат да бъдат спестени за малките и средни предприятия в административни разходи. Това може да улесни трансграничната търговия и също може да се намали разликата между реалното ДДС и възможното ДДС, т.е. да се намалят в голяма степен измамите, които са свързани с доста загуби. Това мога да кажа по този въпрос. Okay, thank you very much. If you wish. Благодаря. Да кажеш? Just uh, one or two sentences I'm um, аз очаквам да продължим сътрудничеството с останалите докладчици в Сянка. Нещо, което спомена Гей и е лесно а, разрешимо, по мое мнение. Не създава особено голям проблем, така че може да се реши. Председателката, благодаря. Крайният срок за изменения 5 часа на 16 декември. Ще ги обсъдим на 22 януари, ще гласуваме на 30 и ще влезе в пленарна зала в, на втората пленарна сесия през февруари. Предстои ни паричен диалог с Едвард Сиклуна от 11.30 часа. Обявявам пауза до 11.30. Надявам се, вие, както и други, да присъствате на тази среща. Thank you.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 Щастливи, че сред нас е бившият заместник-председател на Комисията по економически и парични въпроси Едвард Сикуна. Right, we are obviously very delighted to... Наистина много се радваме, че Едуард е отново тук в комисията. Сред нас така, както когато беше заместник-председател на комисията. Работили сме заедно и по въпросите на статистиката, но е, този път трябва да се лишим от неговите е, професионални познания в тази сфера. Ще проведем един, надявам се, спокоен и неформален разговор, но първо ще ви дадем 5 минути, за да направите едно експозе в началото. И така радвам се, че мога да ви предоставя микрофона. Благодаря, Шеран. За мен е голямо удоволствие да се върна в комисията ЕКОН, където съм работил 4 години. Здравей, Елиса или се влезе току-що. Да. Доброто финансово и фискално управление, финансовата стабилност, мерките за растеж. Програмите за растеж, за економии е, седмици е, наред сме е, разговаряли и за шесто пакета. И е, наистина е, за мен е много интересно да съм отново сред вас, е, след като тези теми продължават е, да стоят е, на дневен ред. Европейския семестър също е, една много вълнуваща тема. Моята страна е част от всички тези програми и проекти. Познава малко министри на финансите, които могат да представят е, два бюджета за е, една година. Е, това се случи тази година. Един, който представихме през март и трябваше много бързо да го коригираме, защото е, бяха необходими по-реалистични елементи по отношение на економическия растеж, но също времено и, и е, за да отговарим на изискването за економии е, и да се преборим срещу безработицата. Малта отново, за съжаление, трябваше да премине през цялата процедура за прекомерен дефицит. Но ето, че е, да, и за нас, и за комисията това бе едно голямо натоварване и но политическата несигурност е, слабото правителство, предишното е, правителство е, действително не се радваше на широка подкрепа и при положение, че имахме дефицит от 4 и 8, вече преминахме към допустимите граници на дефицита от БВП, е, като дял от БВП. Е, така че е, това бяха действително сериозни задачи на новото правителство, в това число и на министра на финансите. Срещнах се с Оли Рен и говорихме за възможностите за бюджетни съкрещения. Ние естествено ще предприемем съответните е, ефективни, надявам се, действия, за да слезем под 3%. Е, В момента е, сме малко над 3%. Е, както ви казах, 3,2 за тази година, 3,5 за другата година се предвиждаха, но ние се надяваме, че до края на 2013 ще можем да стъпим на 3% и под тях дори. Налагат се, за съжаление, съкрещения не само по отношение на социалната услуги, но и други много чувствителни сектори. И, но когато започне да пада БВП, вие знаете, че нищо не може на практика да се направи, за да спрете падането надолу. Да, 20 милиона съкрещения, това са действително доста солидни суми, но същевременно не бива да очакваме прекалено много. Представихме детайлен доклад на комисията и на 1 октомври получихме програмата за партньорство, а след на 1 октомври всъщност представихме два доклада, в които се отчетохме пред комисията и след това вече бяхме включени в Европейската програма за партньорство. Така че е, надяваме се, че ще останем с дефицит под 3% е, още в края на тази година. Комисията излезе с е, е, отговор на представения доклад за ефективни действия, в който се казва, че за тази година не се предвиждат е, някакви е, така, стъпки и мерки, насочени срещу Малта за нарушение на бюджетната дисциплина. В докладите през октомври ние посочваме, че са необходими структурни промени съгласно изискванията на 6 пакета и е, че ще покрием показателите по отношение на бюджетния дефицит. Новото правителство е, ще е, се съобразява с е, специфичните препоръки за държавите членки. В някои случаи сме съгласни с тях, в някои случаи не сме съгласни, но се съобразяваме с препоръките. Това, което ни е необходимо, е една добра, надежна оценка от страна на Европейската е, Централна банка, на, на другите компетентни органи на европейско равнище. Е, това, от е, което се нуждаем, естествено, е повече стабилност, е, енергийните доставки е, са много важни за нас. Ние сме абсолютно зависими от е, доставките на петрол. И в този смисъл сме разработили вече един много ефективен план. 30% се произвеждат от съответните енергоцентрали в момента не сме свързани с системата за доставки на газ Сиски, но се надяваме, че след две години ще имаме възможност да диверсифицираме и по този начин ще економисаме 25%, които ще бъдат от полза за крайните потребители, в това число и предприятията. Така ще можем да свържем Малта с системата за доставки на петрол и газ. Concomitant with it was of the energy produced. Което е предвидено и в специфичните препоръки за държавите членки необходими са ни специални ресурси за покриване на плащанията по кредитите, които сме получили и което е продължителен процес около 25 години ще продължи изплащането на лихвите по кредитите и гладницата. Е, Япония за нас извън европейските е, държави е, е важен партньор. Но когато говорим за енергетика, трябва да знаем, че 60% от БВП са предвидени е, и всъщност се изразходват именно за е, е доставките за снабдяване е, е, с съответните суровини, което е много съществено, но се отразява именно и на бюджета, на бюджетните дюбки на дефицита. Така че това са в известен смисъл непредвидени разходи. Това, от което се нуждаем, е съществен растеж на економиката от 4% в началото на 2000 на второто хилядолетие на ние вече сме паднали на 1,5 ръст на економиката и тенденцията беше нисходяща. Това е всъщност много ниско място в класацията на държавите членки в е, е, Европейския съюз. На второ място сме отдолу нагоре, така че ние се нуждаем естествено от е, допълнителни стимули за економиката. Нуждаем се от спешни мерки за стимулиране на економиката и за стабилизиране на пазара на труда, за е, което естествено означава допълнителни разходи, допълнителни средства, но е, се опитваме да оптимизираме и системата за събиране на постъпленията на е, държ... таксите. Като насочваме вниманието си към хората в е, работоспособна възраст, е, е, които могат да започнат да работят още преди да са завършили пълния цикъл на образованието, включително и за майките са предвидени възможности да започнат по-рано след раждането на детето е, отново активна професионална дейност, е, като за съкратения срок, е, в който те ползват срока отпуск по майчество, се предвиждат допълнителни плащания. Това са един вид социални плащания за тези жени. Ако получавате обаче много ниски работни заплати, е, е рискувате да отклоните хората именно от е, е участие в е, е, пазара на труда. Е, хората не са мързеливи, те просто са рационални. Те казват, за толкова малко пари няма да работя. Е, по-хубаво тогава да е, бъда регистриран като безработен и да получавам съответните социални обещетения. Е, предвидени за тези случаи. Е, е, междувременно вече е, ние проведохме и доста промени, реализирахме ги на практика в данъчната политика, като целта е най-вече да ускорим растежа на економиката. И имаме е, много е, добри е, учебни заведения, имаме добра образователна система и висши учебни заведения. Но слабото звено в образователната система е всъщност гимназиалното образование средното образование, където младежите очевидно не получават добра подготовка и след това не могат нито да продължат образованието, нито да се включат пълноценно в пазара на труда. Ето програма на Европейския съюз ще ни помогне да подобрим именно средното образование и качеството на това образование реформата в съдебната система, естествено, също е, е проблем за страната. Е, ще получим помощ и в това отношение от е, Европейския съюз. Натоварването на съдилищата е голямо, както и в много други страни. Необходимо е и повишаване на квалификацията на съдиите, така че там ще се инвестира. Ние само преди няколко години е, повишихме е, възрастта за пенсиониране на 65 години, но е, сега ще въведем от началото на другата година и третия стълб в пенсионната система на Малта. Това е изрично искане на комисията. Така че в съвсем сбит и кратък вид това са основните проблеми. Нека да кажа няколко думи за процедурата за неизпълнение на задължения по договора, която се дължеше на някои недоразумения и имаше спорни моменти, но трябва да признаем, че оценката на очаквания ръст е бил твърде оптимистичен. В Комисията очаква много по-голям економически ръст, отколкото нашата промишленост е в състояние да гарантира. Аз мятам, че разходите трябва да бъдат контролирани по-стриктно, но в крайна сметка успяхме да съгласуваме позициите си. 3,5% бе прогнозата на комисията за бюджетен дефицит, а това, което министърът на финансите в резултат на един анализ на всичко това, което постъпва в държавната хазна и разходите, смята, че ние ще можем дори да постигнем по-добър резултат до края на годината по отношение на бюджетния дефицит. Е, спирам тук. Е, е, макар, че има още много неща, които мога да ви разкажа, ще има въпроси, предполагам. Благодаря, Едуард. Всъщност, беше особено приятно да чуем къде си успял и къде е трудно да спазваш онова, което тук сме начертавали като мерки. До известна степен е жалко да чуем, че си намерил партньор в Китай, когато страната ти се е изправила пред а, евентуален дефолт по отношение на един заем към германска банка. Би трябвало проблема да остане в рамките на семейството, ако мога така да се изразя. Е, намерил си решение и това е добре. Нямаме фиксиран списък с оратори. Ще караме по принципа на спонтанните изказвания. Е, ще следвам примера на практиката. Първо координаторите. Жан Пол. Благодаря, госпожа председател. Аз нямам въпроси. Искам да поздравя нашия бивш колега, който е сега е министър, да го благодаря за ясното му изложение. Той ни очерта ясно проблемите пред Малта. Ние го насърчаваме да провежда начертаната от него политика. Благодаря. Благодаря, Елиса Ферайра. Да, и за мен е удоволствие да те видя. Тук в новата ти роля имаше нови отговорности. Твоят анализ беше невероятно интересен. Ти представи практическото приложение на досиетата, по които си работил преди да станеш министър. Презентацията ти беше изключително интересна. Връщам се към онова, което ти самия каза и към коментара на председателката. Всички имаме една и съща стратегия. В Португалия ние не можахме да запазим златната акция в енергетиката. Сега акцията или част от акциите принадлежат на китайската държава, когато става въпрос за разпространението, енергоразпространението и енергомрежите. Успех в това отношение – каза на няколко пъти къде си съгласен и къде не си съгласен с комисията. Искам и аз да те подкрепя. Не се задълбавай в краткосрочни стратегии, защото знаеш как работи европейското полугодие, какви препоръки си готов да ни дадеш в а, хода на диалога между комисията и държавите членки, особено когато става въпрос за така нареченото приемане, прегръщане на мерките и е, предоставянето на информацията и нейното качество. По отношение на конкретните досиета, двупакета, шесто пакета, имаме БРД, е имаме единния надзор, почти приключил е той, Говорим за единен фонд в рамките на еврозоната. По всички тези досиета имаш ли някакви препоръки? Би било изключително интересно да чуем какво смяташ. Yeah, well, both... Uh, Благодаря и на колегата Гузес и на Елиза за любезните думи. По отношение на економическия семестър или полугодието. Много може да се каже. Мисля, че това е една добра инициатива. Процесът е добър по своята същност. Иска се повече дисциплина в началния етап. Започва се с прегледа на растежа. Предлагат се проекти на бюджет, проекти на, на, на, на бюджетен план. Имахме проблем точно с този проект на бюджетен план. Не съм сигурен как точно процедират другите страни, но аз обясних това в съвета. По принцип, бюджетите не дават много информация за евентуално увеличение на данъците, тъй като ще има спекулации. В Малта ние подкрепихме проекта на бюджетен план и сега очакваме приходи по отношение на някои акцизи и е, съответно поради тази политика се появиха заглавия във вестниците. За няколко дни магазините си изпразниха от към алкохол, от към цигари – Вижте какво се случи. Прозрачността естествено е изключително важна, но в този конкретен случай това не беше нещо положително. Иначе моделите, които следвахме, бяха изключително полезни, но учим се в хода на работата. Това беше първия ни опит. За първи път финансовите министри координират своите бюджети – и имаше различни пропуски в зависимост от е, рисковете, които се поемат. Както казах в е, началото на Оли Рен, оставете ни да работим, но от гледна точка на самоуважението не ни нареждайте. Понякога това не помага. Франция и Италия, например, ще направят това, което се иска от тях, но не трябва да се посочват с пръст. Стига да се направи необходимото, всичко е наред. Точно тук имаме какво да научим. По отношение на синхронизирането на бюджетите. Все още не сме стигнали до края на, на тази права. Ирландия обяви своя бюджет но няма одобрение в парламента. Тя представи всъщност няколко бюджета. Ние също имахме процедура на одобрение на бюджета. Разговаряхме преди това с комисията. Знаехме, че ще има известни проблеми, тъй като няма да спазим някои конкретни цели и ние предприехме конкретни действия преди самото приемане на, на бюджета и в крайна сметка се каза, че Малта е предприела ефикасни действия, не по отношение на свръхдефицита, но така или иначе има такива действия по бюджета за 2014 година. Що се отнася до банковия съюз, нещата са малко по-проблематични за всички, защото тук става въпрос за бъдещето. Ние бихме искали да има малко по-голяма гъвкавост, но тя ще помогне на малките държави или на по-големите държави да се откъснат. Това са много сложни въпроси. Ние имаме стабилна банкова система, искаме да я запазим. Когато говорим за точното съотношение между капиталовите изисквания и така нататък. Между другото, никой не очакваше земетресение от този род, но финансовата криза си беше едно земетресение. И по една или друга причина малтийските банки останаха силни, останаха незасегнати и нямаха нужда от спасяване. Това е най-добрият тест, на който можем да станем свидетели. Естествено, никой не иска нещо подобно да се случва. Всеки иска това да е забравено веднъж за винаги. Ние направихме съответните изчисления и открихме, че нашите банки могат да отговорят на съответните изисквания. Изпълняват онова, което се иска от тях. По отношение на единния механизъм за преобразуване, той създаде повече проблеми в еврогрупата, отколкото извън еврогрупата. И сега започваме да ставаме свидетели на, на, на интересни феномени. Срещаме се един ден в рамките на еврогрупата и на следващия ден се срещаме с всички останали, без да знаем или без някой да знаят какво се е договорило. Освен това, другите страни не могат да разполагат с предпазна мярка от типа на Европейския механизъм за стабилност. И ето защо аз винаги съм искал да не се работи при закрити врата в рамките само на една група. Ние вярваме в банковия съюз, вярваме в единия надзорен орган, защото за системните рискове знаем, че имаме нужда от мрежа, имаме нужда от някакъв вид централизация на наблюдението. Не искаме да се бавим, естествено. Това е пределно ясно. Знаем, че финансовите пазари света очаква от нас действия и ако не се споразумеем изцяло, би трябвало да се споразумеем поне по пътната карта, или както там се нарича това. Не би следвало да си намираме извинения, да казваме, че има нужда от изменения в договора и че трябва да се чака. Е, трябва да те попитам още нещо. В контекста на разговорите за законодателството, което трябва да се приеме на ниво ЕС, вие се срещате на ниво група, еврогрупа и решавате кое е оптимално за, за еврогрупата, но в тази зала, в която се срещате, някой замисли ли се как бих се чувствал, ако, ако не бях в, в еврозоната? И трябваше да остана извън залата. Защото в контекста на механизма за преобразуване на банки, а това е ключов елемент по отношение на принципите ФСБ за финансовия надзор, а именно, че трябва да се отчита винаги интереса и на външния свят. Какво смяташ ти по отношение на взимането на решения в тази връзка? Това, което казах е, че има осложнения. Съгласен съм с Тев Шаран, че трябва да намерим решение, защото ще продължи. Това не е нещо еднократно заради Обединеното кралство или Полша, или която и да е друга държава, която може да изрази възражение. Спомня си последното заседание под председателството на Ирландия. Имаше някои проблеми. Цяла нощ ни от нея, не знае точно в колко часа приключихме но продължиха да постъпват възражения от полска, полска страна, от страна на Обединеното кралство. Всички искаха с това да приключи. Да, трябва да намерим решение. Такава е реалността, в която живеем. И трябва да намерим ясно решение. Благодаря, Свен. Най-напред е, радвам се, че отново си тук, не само на Твитър, но и в реалния е, свят. Е, и след заседанието на координаторите имахме доста забавен обмен на информация. Аз изпратих едно един, съобщение по твит, така че Адолфо, аз очаквам да получа твой адрес. Имам конкретен въпрос. Имаме предложеното съвременяване на бюджета от комисията, сравнимите таблиците за сравнение. Парламентът настояваше да има повече мерки за съпоставка виждаме, че най-зле е Германия, що се отнася до изпълнението на препоръките в а, а, докладите за отделните страни. Малта се намира някъде по средата, по-добре в моята страна. Относно пенсионната система, реформата в здравеопазването, тук се казва в доклада за Малта, че няма окончателни решения, има рискове за реализирането на реформата за подобряване ефикасността на публичната администрация. Можете ли да кажете нещо повече по този въпрос? Имам и друг конкретен въпрос. В медиите често го виждаме също, а именно имате бюджетни проблеми, Прогнозите за е, есента показва, че структурният баланс за 2013 и 2014 е под заплаха, може да не се осъществи. че може да си купи човек малтийско гражданство срещу 650 евро и, и без дори да живее или да инвестира в Малта т.е. се продава достъп до шенгенското пространство за пари. Имаше критични коментари за това, включително в Германия. Искам да получа някакви разяснения. Намирам за доста необичайно, че може да, се, може да купувате гражданство без да пребивавате там. Аз нямам нищо против гражданските права, но все пак те трябва да имат някаква връзка с държавата, Бихте ли казали нещо повече? Защото оздравяването на бюджета не означава, че трябва да се продават правата на гражданите. Ще започна от последния въпрос, тъй като той ми се струва по-важен. Мога да ви уверя, че това няма нищо общо с дефицита или с финансирането. Всъщност, Моят постоянен секретар е тук с мен, ние сме обсъждали въпроса. Ние казахме, вижте, бюджетът е, е нещо отделно. Поставихме сумата 50 милиона. И комисията поиска 8 милиона. 8 до 50 милиона не е чак толкова важен. Tied with the government's finances. By the way, I will go into the structural balance where we're... Да, по структурния баланс има несъгласие. 3,5, 4,5 се определят на базата на допускането, че ще бъдат събрани е, данъци, ще дойдат е, пари от такси. Има голяма връзка с инвестициите. Тръгна се от е, предложение да се създаде банка за развитие в Малта. Да, има смисъл да се говори за дефицита също, да се посочи, че правителството е със свързани ръце, тъй като трябва да държи дефицита под 3%. Затова ние търсихме а, друга възможност за инвестиции, дългосрочни инвестиции. Ние имаме много банки, а, търговски банки, искахме обаче някакви дългосрочни инвестиции. А, и а, Централната банка получаваше съвети от МВФ по предложението, така че това беше едното направление. Другото направление е свързано с идеята, че както Португалия, като Австрия, както Обединеното кралство и САЩ, унези, които инвестират в Малта, да могат да получават признание за това. Това, което се случи, че е, това бяха две различни неща. Въпросът беше как да се привлекат инвеститори. Е, имаме международен консултант, той беше избран е, чрез е, публичен е, търг, е, той е с международен опит. Е, и това направление, свързано с маркетинга, вървеше много бързо в сравнение с това, което се правеше от фонда. Ако аз бях тук в Малта, и ми кажаха, че в Малта се продават паспорти за еди каква си сума, естествено, че аз щях да съм много смутен. Но трябва да кажем, че няма публикуване на такива данни. Министър-председателя се среща с лидера на опозицията, обсъжда този въпрос. Анонимността, която беше предложена, или поверителността за изпълнителите беше отхвърлена. Ние говорим с е, тези, които работят, казват защо не се прави. Ние признаваме, след всички реформи, които правим по този въпрос, е, трябваше да има по-плавно действие, не такава прибързаност. Ние искаме да се сложи горна граница. Дори малка Малта е, дава хиляда на хиляда души гражданство, повечето от тях чрез женитба. Ние не сме правили никаква проверка дали има бракове по сметка в тази бройка и прочие. Дали не се женят хората само за да получат гражданство. Има и такива. Но има също добронамерени инвеститори. Това, което имам, че Говорим за бройка между 10 и 15 милиона. With all these Schengen passports. That's number one. And number two, I think... Така че говорим за съвсем малък брой. Не повече от 50. Не е вярно, че Малта е врата за влизане в Европейския съюз и че всички китайци ще получат е, малтийски паспорти. Инвестициите трябва да се развиват. Ние искаме а, е, инвеститорът а, е, да има някаква връзка с Малта или да живее там, или да има собственост там. И се надяваме, че е, това ще бъде е, привлекателно за някои известни личности, да речем е, футболисти и други, които могат да бъдат привлечени не само от данъчния режим. И това ще бъде начин да се използват средства за инвестиции. Работи се в момента по този фонд. Беше действително грешка, както подчертаха, че малко се избърза и се създадоха доста недоразумения. Относно здравеопазването, пенсиите, ефикасността на администрацията, всичко това, по всичко това се работи. Един месец след като беше избрано правителството, започна оценка на болничната система за цялата неефикасност. Имаше много ужасни истории, които можете да срещнете и в други държави. Беше публикуван миналата седмица доклад и всички заинтересовани страни ще го обсъждат. Същото въжи и за доклада за съдебната реформа. По това се работи, извършват се корекции. Това не са обещания, това е работа, която е в ход и очакваме да чуем повече а, от ваша страна. Всички тези реформи бяха първо обещания, сега те са заложени в бюджета, все още не са приложени. Следващата година се надяваме, а, че ще можем, можем да дойдем и да кажем в каква степен те са били ефикасни. Благодаря. Питър Скиер и Светлен ще бъдат следващите в списъка на изказванията, но а, имайте предвид, че трябва да бъдем много дисциплинирани. Питър, а, чудесно е да се видим отново. А, поздравления за този балансиран бюджет. А, очевидно, след всичко, което чухме, а, можем е, е, да кажем, че действително ще бъде балансиран бюджета. По отношение на економиката, като че ли социалната економика е, е, така да се каже, на преден план в бюджета. Добре, не се залага толкова на данъчната политика и на постъпленията от данъци. От това, което казваш, излиза, че всъщност правителството дори смянат да понижи данъците. Пенсионната реформа е интересен въпрос. Много държави предприемат в момента промени по отношение на пенсионната система. Как смяташ, че ще се постигне на покриване на разходите в пенсионната система, които очевидно растат? Благодаря, Питър. А, ние не губим постъпления в резултат на а, така, съкръщенията в бюджета. А, не, опитваме се да балансираме нещата и всъщност да прехвърляме, така да се каже, суми от един източник към друг източник или друг сектор. Да, естествено, въпросът е как точно разпределяме нещата и средствата, с които разполагаме. Разпределянето на приходите в много от държавите всъщност се е влушило. Това бе и все още е случаят и с Малта и нещата се влушаваха все повече и повече. Намаляват разходите за социални Ната сфера ще се срещнем с министра по социални въпроси и здравеопазване. Точно тази седмица ще видим как точно ще компенсираме някои от загубите. Нашето участие е, в, е, в нашият принос и вноските ни в пенсионната система са толкова ниски, че е, ние не можем да очакваме така, добри пенсии на стари години. Още повече при процесите, демографските процеси в Европа, но това е не само малтийски проблем. Също времено дълговете е, в рамките на пенсионната система, за длъжнялостта на пенсионната система е, расте. Така че е, всеки път, когато взимаме някакви кредити, когато допускаме задлъжняване, включително и по отношение на пенсионната система и неравновесие в нея, трябва да мислим за това, че всички тези разходи и дългове се прехвърлят на следващото поколение. Естествено, никой не би желал да прехвърля дълговете и да ги влачи дълго през следващите години. Смятате ли, че ще се радвате, ако знаете, че дълговете ви ще се плащат от вашите деца и внуци. Това е наистина е, сложен проблем. Трябва политиците да мислят и за децата, и за внуците на всички, не само своите. И така. Е... Лия. Благодаря, Шаран. браво, Едвард, за всичко, което правиш. Аз поех работата по въпросите на статистиката, за които отговаряше преди. има малък проблем с Европейската комисия е след триалог ние постигнахме съгласие с съвета, но има блокаж. Ние гласувахме на първо четене текста а, и възприехме а, твоите предложения много голямо беше мнозинството, което го, ги подкрепи. Така че ти беше много амбициозно разработил това досие, така че твоят труд беше признат чрез гласуването. Бях изненадан, че в рамките на мандата на председателството на съвета за следващия триалог, тъй като се надявам, че ще има такъв, се формира едно блокиращо мълценство и сред това блокиращо мълценство е и Малта. Можеш ли да направиш нещо, тъй като остава дума за едно досие, което сигурно ти е скъпо? Да, Аз действително запитах, това ли е позицията на Малта? Да, да, казаха ми, но сега като човек, който взема решенията, със сигурност ще разгледам въпроса. Би било жалко, защото статистиката са като краката на един гигант. Ние имаме шестопакета, двупакета, имаме референтни показатели, но всички те се крепят на тези два крата – и ако те са направени от а, глина, тези крака а, ще доведат до сгромолясване на а, великана. Вчера присъствах на едно представене от Централната банка на Малта за потенциала за производство. Комисията обаче счита, че няма увеличение, а намаление. Така че има... През последните години имаме а, растеж и сега не бихме искали а, перспективите да да бъдат а, намалявани. Статистическите данни са много действително важни в моята страна си затруднения. Беше открита една грешка и аз трябваше като министър да направя проучване, като същевременно се държа на страна, тъй като имаме регулаторен орган, статистическия орган на Малта, които вършат отлична работа. Така че аз ще видя какво може да се направи, ще подкрепя, ще разговаряме с Евростат, ако се налага, както и с съвета. Надяваме се, че подобен важен документ ще получи подкрепа. Ще ти помогна в това отношение, Лиам. Имаме се свой човек сега в съвета, това е добре. Не за първ път говорим, че държавите членки се опитват да блокират това, което са направили като отстъпка по отношение на статистиката в бюджетната рамка. Ние успяхме да се наложим. Знаем какво възнамерява съвета. Ще се постараем да бъдем твърди. Господин Куташ, много се радвам, че сте тук. Когато работихте тук при нас, ние сътрудничихме много добре на няколко пъти. Участвахте, когато работехме по бюджетите. Знаете какво постигнахме в Европейския парламент – по отношение на бъдещия бюджет на Европейския съюз. Вие имате голям опит като член на парламента, като министър. Какво смятате, че трябва да се промени в комуникацията между Брюксел и държавите членки? И какво смятате ще е ключово, за да може за в бъдеще Европейския съюз да е по-силен, за да може да има истинска солидарност. Знаете, че социалистите и демократите много се вълнуват от този въпрос. За съжаление, аз и мисля, че ние просто говорим. Бихте ли отговорил? Само една дума ще спомена от това, което вие казахте. Солидарността. Хората в страни като Малта се объркват. От една страна им се казва, че, например, когато става въпрос за европейския механизъм за стабилност и европейския фонд за стабилност, ще се помага на различни държави. На, на Гърция и не само. Това се договаря чрез мнозинство. Малта, между другото, получава повече от а, други държави. Ние сме дали 3,3% от БВП за временните и за постоянните фондове. Защо се случва това? Защо сме в една по-голяма група? Ами защото има една формула, Понякога по силата на тази формула получаваш повече, по силата на тази формула обаче понякога и губиш. В Европейския парламент, например, ние получаваме пропорционално повече членове, отколкото би трябвало да имаме. По отношение на емиграцията обаче и разпределението на усилията, ние се чувстваме изолирани. Мигрантите са хора, които бягат от е, тежки условия, рискуват живота си, знам какво се случва с тях. И Малта много често е изоставена е, сама е, на себе си. Видяхте какво се случи наскоро в Средиземно море. Солидарността, с други думи, от една страна може да е нещо добро, но от друга страна може да се окаже нещо лошо или неизпълнимо. И това обърква хората. И това се вижда, когато дойдат европейски избори. Малта, между другото, участва е, добре в изборите. Малтийците гласуват е, и то доста повече от други европейски граждани за Европейски парламент. Но иначе при други условия се вижда малтийското разочарование. И тази пропаст между Брюксел и държавите членки като че ли не се запълва. С оглед на кризата трябваше това да се случи, но не ставаме свидетели на нещо подобно. В заключение, нека да сме оптимисти. Много амбициозни проекти имаме да осъществяваме. Може и да не се разбираме винаги прекрасно. Най-важното е да няма единен подход. Не казвам, че малките държави са специален случай, но те са по-различни. Вчера в вестниците пишеше, че връзките в мъжкия мозък са различни от връзките между невроните в женския мозък. И по същия начин може да разсъждаваме и за големите, и за малките държави. Малките държави са по-различни, онова, което се очаква от тях понякога е непосилно и по отношение на статистиката, но и не само. В крайна сметка ние сме държава членка. И понякога се налага да получаваме същото отношение, каквото получава Германия. И за нас е трудно да се справим. Така че Надявам се, че в крайна сметка ще се прояви гъвкавост, когато става въпрос за отношение към различните страни. Комисията сега, представете си, трябва за много кратко време да одобри 28 бюджети. И естествено, че се правят грешки. Току-що се появи един доклад, където се казва, че има грешки. Вместо 30 е написано 300, вместо 40 е написано 400 и трябва да се коригират грешките. Е, най-важното е да сме оптимисти спрямо бъдещето и да извлечем максимално от него. Благодаря, Едуард, казва председателката. За нас беше удоволствие да ни гостуваш. Аз лично бих искала всеки, преди да стане финансов министр, да е бил член на комисията ЕКОН в парламент. Защото ти представи нещата по начин, по който само един член на комисията ЕКОН може да ги представи, тъй като ние работим по много различни досиета. И от друга страна, пък ние днес получихме информация за това какво означава да си от другата страна. Благодаря още веднъж.